ще ви бъде предоставен по време на следващата сесия. Следва тогава той да бъде прият. В него ще бъдат отбелязани.